какво ще покриваме, а не как ще го покриваме. Делегираните актове, с други думи, не могат да бъдат индивидуално взети решения. Те са по-скоро свързани с регулирането на някои второстепенни елементи. Второстепенни елементи, които въпреки това оказват въздействие и променят съдържанието на делегираният регламент, защото в крайна сметка добавят новости. Новости, които не се отразяват на духа, но на буквата от закона, така да се каже. Всички тези разпоредби са включени в основният акт по решение на трите институции. Трите институции взеха решение да се разпоредят тези въпроси в по-технически разписани регламенти. Делегираните актове, както знаете, са различни от актовете за изпълнение, не се прилага процедурата по комитология, но комисията има задължението да проведе допитване до съответните специалисти. И така и направихме в този случай. Сформирахме пет групи специалисти така сме го отразили в нашата обяснителна бележка към този меморандум. Сега ще ви накажа накратко за работата на тези пет експертни групи, които се съставляваха от специалисти от парламента и от държавите членки, принадлежащи на шенгенското пространство. Първата експертна група работи през юли месец 2013 година. Тогава нямахме правна основа, но бяхме напреднали достатъчно в процеса на преговорите. И имахме вече възможност да подготвим възможно най-ранното освояване на фондовете, а именно началото на 2014 година. След това, малко по-късно, през 2013 година, всъщност, извинете, не се знаеше в началото дали това, тази разпоредба ще бъде част от делегиран акт или акт за изпълнение и за това се забавихме малко с взимането на решение решение, в коя част от делегирания акт трябва да се включат въпросните фишове. И така, именно тогава помолихме държавите членки да ни зададат въпроси, които биха искали да изясним. Получихме 74 запитвания, проведохме кръгла маса, на която се опитахме да им отговорим. След това на следващото заседание през октомври месец 2013 година работи втората група, третата група работи съответно през януари 2014 година, когато бяхме постигнали политическо споразумение по фондовете и бяхме всъщност в състояние да изготвим вече крайен, окончателен текст. И накрая, на 4 април 2014 година, проведохме четвъртото, четвъртата работна група, четвъртото заседание по-скоро, когато приехме формално акта и така на 6 юни се проведе крайното заседание след допитване до юридическите служби на нашата на комисията, на нашата генерална дирекция и тогава всъщност представихме крайният окончателен вариант, който бе прият, тъй като не получихме никакви други бележки и въпроси. И така, първият регламент, свързан с определенето и отговорностите на съответните аудитни органи, там подчертахме, че държавите членки трябва да спазват мерките за сигурност, въведени по управлението на тези фондове. Тоест, държавите членки трябва, задължени са да определят официално съответен аудитен орган, контролен орган. Ако това не се случи, то тогава няма да влезе в сила въпросният регламент. Тоест, Това е важно сине кванон изискване преди да се започне, преди да влезе в сила регламентът. Това всъщност не е нищо ново, не е изненадващо изискване, тъй като още от самото начало беше е, поставен този въпрос, а и всички фондове, с които в момента освояваме, с всички тях се процедура именно по същия начин. Взимат се по внимание всички изисквания на финансовия регламент. Няма нищо ново, но това не значи, че става по-малко важно изискването за прилагане на този принцип в конкретния случай – на настоящия фонд, който ни занимава. И така, Много се зарадвахме, че от ваша страна получихме и изискване за продължаване на срока за наблюдение, за мониторинг, защото през септември месец ясно видяхме, че няма все още, за съжаление, разработени национални програми и бихме искали да задвижим нещата и да няма повече технически пречки. Може би трябва да ви направя сега накратко описание на въпросните технически пречки технически особености по-точно. Първият регламент съдържа четири глави. Първата е с общите разпоредби, там където има дефиниции, определения и така нататък. Тук нещата са прости. След това двете глави, втора и трета са най-важните всъщност свързани са с отговорностите на въпросният орган, т.е. първа раздел, първия раздел обяснява процедурата по уреждане на организационните въпроси, назначения, наименования и така нататък, как трябва да се основат и какви мерки за контрол и санкции да се въведат, ако контролният орган не работи съгласно правилата. След това как се процедира в случаите на наемане на подизпълнител или на делегиране на някои отговорности. След това държавната намеса в работа на въпросният е, орган при отпускането специално на безвъзмезно финансиране. Тук посочваме недвусмислено, че трябва да се проведе възможно най-прозрачна процедура по набиране на кандидати. След това трета глава е свързана с аудитите и контролният механизъм, както и информацията, която се предоставя на комисията в случай на правонарушение. И четвърта глава е свързана с крайните и преходни разпоредби. И това е казано накратко. Ако не сте е, разбрали, мога отново да обясня нещо. Пак повтарям, че е, определено сме заинтересувани от ускоряване на темповете, за да може регламента да влезе в сила колкото се може по-бързо. И сега ви давам думата на колегата, която ще говори за следващия делегиран регламент. Добро утро. Както вече беше казано, тези делегирани регламенти представляват допламение по отношение на правното основание. Трябва да се гарантира, че основните изисквания за информиране на обществеността и бенефициерите според член 53 са изпълнени. Тук се съдържат технически детайли, свързани с тази информация. Както знаете, публичността на информацията, как се използват фондовете, е от голямо значение за комисията и също така за Европейския парламент. Държавите членки трябва да спазват определени изисквания за информиране на обществеността и бенефициарите. Това е тяхно задължение. Всички е, разпоредби бяха дискутирани през 2013, през 2014 и на заседанията на Комисията по убежище и миграция на 6 юни също така по време на срещите с колегите на 30 юни и с парламента и съвета. Разпоредбите се основават на разпоредбите на Комисията и съвета за информиране на публичността за работата на структурните инвестиционни фондове. Трябва обаче да вземем предвид също и размерът и естеството на нашите фондове. Ключен и елемент на пропорционалност – не трябва да се допуска прекомерно административно бреме за бенефициерите. Много неща бяха обсъдени. Държавите членки и бенефициерите трябва да решат как да въведат тези правила, но те трябва да бъдат основани на прозрачност и равно третиране. По отношение на естеството на фондовете има чувствителни елементи, защото е допустима известна степен на конфиденциалност. По този начин се защитават и личните данни. Въпреки това, основният принцип на прозрачност и равно третиране трябва да бъде спазен. Има четири набора от задължения за държавите членки. Първо, те трябва да информират обществеността за основните дейности на фондовете, доколкото това е възможно в най-широк обхват. По отношение на бенефициерите, на тези, които получават средства от фондовете, те трябва да приемат предоставените им средства, за да се знае къде и как се използват европейските фондове. Държавите членки са длъжни също да информират всички потенциални бенефициери относно възможностите на фондовете, как могат да се получат средства, за да се гарантира равно третиране на всеки потенциален бенефициер. И накрая самите бенефициери също се задължават да приемат и да разбират своите права и задължения относно публичността на информацията, т.е. че тя трябва да бъде достъпна до всеки бих искала да ви помоля е, да приключвате, защото ни изтича времето. Да, свършвам. За съжаление, ораторът говори без микрофон. Госпожа Викстром поиска думата. Благодаря на комисията за ценната информация, която ни беше необходима. Двата делегирани регламента бяха представени на парламента в края на юли. Според мен е много важно да изразим нашите демократични резерви и да искаме пълна оценка, защото ние за първ път получаваме тези делегирани регламенти. Затова аз не приемам становището на комисията, че това просто е техническа процедура, защото проблемите винаги се крият в детайлите. Ние тук трябва да оценяваме всичко, което идва от комисията и аз настоявам за приложението на член 105. За това ние трябва да направим пълна оценка. Благодаря, госпожо Викстрем. Има ли някой друг? Господин Диас, заповядайте. Благодаря много, госпожо председател. Много внимателно изслушах двата доклада, които бяха представени от комисията. Тези два доклада свързани с делегираните регламенти. Трябва да споделя с вас, че обяснението беше обширно, просторно, но и объркващо объркващо и неясно. Но има нещо, което аз разбрах, нещо важно за мен, за комисията и за парламента. Всички разбираме, че имаше междуинституционален дебат по отношение на делегираните актове и изпълнителните актове, който обаче не беше приключен и не е приключен. Когато аз бях докладчик по регламент, който беше свързан с визите на общностно равнище, след много задълбочена законодателна работа, която продължи повече от 3 години, след като имахме оговорки, споразумения между почти всички политически групи, ние стигнахме а, до а, съвместното заключение с а, комисията, че а, по какъв начин точно трябва да бъдат прилагани а, изпълнителните и делегираните а, актове. Какво обаче а, се случи? А, тогава комисията а, в крайна сметка не се съгласи и а, представи а, становището на парламента пред а, съда. След като чух последния оратор по отношение на регламента за делегираните а, актове за фонда за обежищата, миграцията и интеграцията, каза следното, цитирам, този регламент е допълнен с а, изпълнителен а, акт. Това не го разбирам. Някой трябва да ми го обясни. Антуан, който е запознат с техническите въпроси, може би ще ми го обясни, но нека после на четири очи. защо комисията ни изпраща в съда когато а, ние имаме определена позиция по а, делегираните изпълнителните актове. Но сега, сега, тук а, ни се а, повтаря а, същото. Така че а, това е моят а, коментар, това бе и моето притеснение. Благодаря много. Thank you, Mr. Благодаря, господин Диас Демира. Обедена съм, че секретариатът ще предостави необходимата информация. Има ли други колеги, които искат да вземат думата? Знаете, че координаторите обсъдиха този въпрос тази сутрин и стигнахме до решение. На следващата среща на координаторите ще решим как да решим всички тези въпроси. Ако няма други желаящи, дали комисията иска да каже нещо? Ако не, тогава искам да благодаря на всички. и Да премина към следващата точка от нашия дневен ред. Това е окончателният доклад за сигурността за периода 2010-2014. Разполагаме с този доклад. Тук е господин Луиджи Сорека от комисията, директор на дирекция сигурност в Диджи Home. Ще го помоля да представи този доклад за изпълнението и след това ще можем да дискутираме по въпроса. В допълнение, въпросът ще бъде обсъждан и по време на заседанието на координаторите. Господин Сорека не ви виждам обаче. Добро утро, госпожо председател. Благодаря. Аз работя в отдела за вътрешни работи и съм много щастлив от възможността да ви представя крайният доклад по вътрешната стратегия, стратегията за вътрешна сигурност 2010-2014 година. Това е съобщение на Комисията до Европейския парламент и съвета. Спомням си, че миналата година парламентът поиска натовари Комисията да разработи нова стратегия за вътрешна сигурност за периода 2015-2020 година. Това е резолюция 2636. Започнахме работа и по това второ съобщение, в което надграждаме резолюцията на Европейския парламент. Знаем и, че Европейският съвет поиска също обновяване на стратегията за вътрешна сигурност в така наречените насоки за стратегия, стратегически насоки по въпросите на сигурността от юни месец тази година. Ще направя кратък обзор на предходните 5 години и ще начертая и развитието, така както ние го виждаме през следващите 5 години. Това са нашите е, възгледи, които се подкрепят от препоръки получени след консултация с експерти. И така, нека да погледнем какво успяхме да постигнем през последните 4 години, през изминалите 4 години. Това може да ни послужи за разработване на стратегията за следващите 5 години. Държавите членки на Европейският съюз имат определен интерес да въведат стратегии и закони, които да гарантират сигурността на европейските граждани, за да може както европейските граждани, така и економическите фактори да се развиват, да работят и да постигат економически ръст. По въпроса за съвместното сътрудничество по границите, например, трябва да подчертаем е, сигурността, постигната по нашите граници, благодарение на Евроюст и Фронтекс. Също така, нека да подчертаем обучителните операции, както и техническата информация, както и техническия инструментариум, с който разполагат нашите агенти. През 2010-2014 година разработихме много проекти, за борба с киберпрестъпността, както и с закрила на жертвите. На основание на резолюцията на Европейския парламент, както и на насоките на Европейският съвет, комисията започна процес на консултации процес на консултация, благодарение на който вечер работим по втората част на въпросният доклад. Това е съдържанието всъщност на същата стратегия, второ издание и за това за нас е толкова важно да има дух на последователност в нашият нашата стратегия за вътрешна сигурност. Т.е. трябва да повторим това, което дава резултати, да поправим това, което не дава. От една страна, внедряването на постигнатите успехи, както и законодателна дейност, която да ги въведе в практиката, и промяна на подхода там, където има нужда от засилено действие по посока защита на правата на европейските граждани и защита на сигурността в Европейския съюз. Тоест, да анализираме новите предизвикателства, новите заплахи и да направим повторен анализ на така наречените пет главни предизвикателства, които представляват и петте цели на нашата стратегия. Те са всъщност е, подредени по следните критерии. Борба за предотвратяване на тероризма, на измамите, на кибер измамите, както и повече капацитет за противодействие на кризите. Тези пет главни цели се групирани, са групирани в пете инициативи, които комисията смята да разработи и в бъдеще. Това са така наречените 4 пета предотвратяване, предсказване, преследване и партньорства. Тук минаваме и през сътрудничеството между държавите членки и организациите, които им принадлежат. Основният ни водещ принцип при оценките на новите събития се водим от желанието да опазваме основните и ненакърними човешки права, за да може да постигнем подкреп от страна на гражданите за всички тези мерки за сигурност. Затова трябва да анализираме ситуацията и развитието на обстановката, да имаме повече законодателни инициативи, както и съответното им популяризиране. И в този смисъл сме започнали едно сътрудничество от ново поколение с Агенцията за основни права, която вече работи в тясно сътрудничество с нас през последните месеци. Целта е да разработим програма, за бъдещо интегриране на тези основни човешки права в нашата ежедневна работа, както и при подготовката на законодателни инициативи. Законодателните инициативи, които разработва комисията и след това предлага на вниманието на съвета и на парламента. Друг един много важен път на развитие, основни, освен основните права, е връзката между вътрешната и външната сигурност. Това за момента е трудно, тъй като няма ясна разлика в определенията между вътрешна и външна сигурност. Важно е да не забравяме и това, че тези измерения всъщност са доста взаимно смесени. има заплахи, които могат да дойдат не само от държави членки, а и от трети държави. И това трябва да бъде застъпено по съответния начин в нашата стратегия. Сега по въпроса за иновациите. Смятам, че е необходимо повече действие, за да, повече активност, за да можем да се възползваме в пълна степен от иновациите, включително и тези, които се разработват от частните, от частния сектор, за да може правоохранителните и правоприлагащи органи да имат достъп до тези новаторски практики и да ги въведат в тяхната си дейност. Друго важен, друг важен елемент е така наречения клъстеринг, така наречените синергизми и взаимно действие между европейската политика за сигурност и другите европейски политики. На първо място външната политика, но и всички останали, които са свързани с вътрешната сигурност в Евросъюза. Те са, например, паспорт, транспорта, економиката, данъците, и други. Именно тук комисията започна вътрешен процес на реорганизация. за да можем всички отдели, които работим в областта на вътрешната сигурност, да си сътрудничим а и да поканим за участие други фактори които биха могли да дадат своя принос в определенето на съответните политики. Разбира се, Европейският парламент и Европейският съвет, т.е. държавите членки, са добре дошли. Целта обаче на, тази, на това съобщение е на комисията към парламента и съвета е да даде начало на широк консултационен процес в рамките на който всички ангажирани страни, включително и държавните органи, които участват в опазването на вътрешната сигурност, но и представителите на частния сектор, на бизнеса, а и на гражданското общество, да имат възможност да се произнесат. Италианското председателство и Европейската комисия организират на 29 септември специална конференция по тези въпроси. Получихме потвърждение, че председателят на комисията Либе Мораес ще присъства на тази конференция получихме потвърждение за участието на някои други от членовете на комисията Либе, които също бяхме поканили. Целта, разбира се, както знаем, е закрила на, нашата, на нашето общество, закрила на нашите граждани. И сега в момента разработваме бъдещето на тази наша политика, както и бъдещето на така наречения глобален форум по въпроса на вътрешната сигурност, който комисията има намерение да лансира през следващите години. И тук бих искал, ако позволите, госпожо председател, да спра и да ви кажа, че изводите от проучването, проведено това лято, са публикувани на нашата веб страница. Там продължава всъщност обсъждането им в реално време и ще бъде активно до началото на октомври т.е. след приключването на конференцията, която, за която ви съобщих. Там ще имате възможност, ако искате да изразите мнение за постигнатото или за това как трябва да оценим бъдещите предизвикателства, как да ги включим в нашата политика. Надяваме се, че ще разчитаме на подкрепата на парламента и на помощта му при разработването на новата стратегия, която се надяваме да представим до година юни месец. Благодаря. Благодаря ви, каза председателката. Имаме заявки за изказване господин Киркоп. Uh, suspect, um, Благодаря, госпожо председател. Предполагам, че има много желащи да се... Um, say, all, Но не... Um... Да, моя въпрос. Нашата вътрешна стратегия за сигурност в момента се развива в обстановка, която протича под сянката на терористична заплаха. Така че някои от акронимите, които използваме, може би вече са морално устарени и трябва да бъдат променени, изяснени, защото могат да създадат съмнения, да не се разберат и така нататък, да бъдат объркани с някоя друга сигла и така нататък. Сега, има много което сме постигнали. Има много обаче, което трябва да оценим преди да продължим да го прилагаме. Искам нещо да ви кажа конкретно, свързано с общите екипи за разследване в областта на борбата с, международното, с международните престъпления. Смятам, че тези екипи оперират добре, бяха много полезни, но смятам, че не ги използвахме толкова, колкото бихме могли да ги използваме, особено с оглед на заплахите, които виснат над нас от е, си страни в общи линии. Всичките ни граници са под някаква заплаха. Така че нека тук малко да помислим какво можем да направим. По въпроса сега за тероризма. Знам, че това е една от главните заплахи в момента и радикализирането на терористичните действия. Мога ли, може ли да ми кажете до каква степен ще засилим, до каква степен смятаме да си сътрудничим за борба срещу радикализацията на тероризма. В Обединеното кралство определено сме е, изключително засегнати от тази все по-задълбочаваща се радикализация на нашите собствени граждани, които след това пътуват като чуждестранни е, бойци в е, чужди войни и е, режат глави това поведение на главорези е едно от нашите главни е, тревоги, една от нашите главни тревоги. След това, за, именно за това бих искал тук да повдигна въпроса за това как бихме могли да работим с хора или изобщо как да постъпваме с някои от тези радикализирани елементи, които след това искат да се върнат в Европейския съюз, в Обединеното кралство по-конкретно. Дали трябва да ги лишим от европейско гражданство? Какви биха му последиците от произвеждането на много такива герои на нашето време без гражданство. Това е от моя гледна точка едно от важните тревоги, които трябва на които трябва да намерим отговор. Сега, по въпроса за киберсигурността. Знаем, че престъпниците, терористите използват много много интернет и даже са много по-умели киберползватели от нас самите. Как можем да противостоим на това, без да потъпкаме свободата? без разбира се да позволяваме и на организираната престъпност да се възползва от интернет. И накрая искам да повдигна и въпроса за сексуалните злоупотреби в интернет. Порнофи... Детската педофилия е един от най-страшните бичове в интернет. меко казано, е спешно да вземе мерки за предпазване на децата от тези е, сексуални извращения по интернет, както и цялото общество. Благодаря. Моля ви е, да се ограничавате до 2-3 минути в изказванията си, защото има няколко колеги, които искат да се изкажат. Благодаря, ще бъда кратък. На първо място Искам да поздравя господин Сорека за неговото представяне на стратегията за вътрешна сигурност. През, първа, през първото три месече на 2010 тя беше представена по време на Испанското председателство. Тя се отнасяше за периода 2010-2014 бяхме помолени да представим предложение, доколко ние като членове на Европейския парламент можем да допринесем за подобряване и обогатяване на стратегията за вътрешна сигурност на Европейския съюз през следващите години. На първо място искам комисията да ми обясни има ли оценка и каква е тя за добавената стойност до сега ни уверяваха, защото този въпрос не е обсъждан за пръв път тук в комисията Либе. Напротив, много дебати са се провели. Ние сме се опитвали да помогнем и най-важното е, че сме предоставили писмени резолюции и становища Представили сме много важни точки в дневния ред на Европейския парламент. Комисията Либе е провела много проучвания, предизвикани от скандала а, в САЩ и а, нарушаването на правото на лични данни на европейските граждани. Моля господин Сорека да даде обратна връзка относно проблемите поставени от комисията Либе до сега. Много е важно да се постави ли, разграничителна линия между вътрешна сигурност и миграционна политика. В нашата миграционна политика се наблюдава тенденция на идентификация или по-скоро смесване на въпросите на миграцията с предизвикателствата пред вътрешната сигурност. Дори самата миграция е представена като предизвикателство за вътрешната сигурност. На второ място трябва да подходим правилно към въпросите на вътрешната сигурност. Как сме подобрили нивото на предупреждения по въпросите за вътрешната сигурност, не само на ниво Европейски съюз, но и на национално ниво. Какво от конференциите в парламента, които сме организирали, е било приложено? Какви от предложенията, които сме направили, са прияти? Поне веднъж на три месечие парламентът се занимава с баланса между основните права и проблемите на сигурността. И четвърто, и много важно, когато Европейската комисия е разработвала проекта за вътрешната сигурност за бъдещите години, дали предложенията на комисията Либе прияти на първо място в комисията, а после и в пленарна зала. Резолюциите, прияти от Европейския парламент относно скандала с масовото наблюдение. Дали е помислено как ще се подобри безопасността на посолствата на институциите на Европейския съюз как ще се противодейства в най-лошия случай казано на шпионирането на европейските институции и служители. Комисията дали е взела предвид всички тези предложения в проекто становището си? Благодаря, господин Лопес Агилар. Сега трябва да приключим, а, искам да прочета окончателния списък на колегите, които искат да се изкажат по този въпрос. Много моля да се придържате към две минути, защото трябва да получим отговори от комисията. Господин Мони, Албрехт, Гомес, Менцола, Страховски, господин Киркос Кирков, госпожа Спинели и госпожа Вержията. Май някой съм пропуснала. Now, and I give the floor to Mr. Boni. Thank you very much, uh, Madam Chairperson. Thank you very... Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин Сурека. Много добро представяне направихте. И имаше много нови неща, които научих. Имам три въпроса сега. На първо място, с оглед на драматичните събития от седми, миналите седмици в Сирия и Ирак, както и с офанзивата на ислямската държава, дали Европейската комисия има намерение да включи и как да го направи, да включи въпроса за чужестранните бойци в нашата вътрешна стратегия. Как смятате да се справяте с въпроса за това как ще ще се постъпва с тях, когато те се върнат в някои европейски държави. По въпроса сега за данните на пътниците. Има ли ново законодателство, по което да се работи? и дали се отразяват събитията в Украина в това. Как какво мислите по руската инициатива за затваряне на въздушното пространство? И сега, накрая, за Европейската харта за основни права. Какви ще бъдат следващите стъпки на комисията относно нарушенията на хартата на основни права по въпроси свързани с сигурността. Благодаря. Господин Албрех сега. Благодаря ви, господин Сурека. Чух, че говорите за доклад за изпълнителен доклад по-скоро, а пък когато го прочетох, видях, че няма много конкретика. Затова искам да попитам и аз, свързано с, с въпроса на господин Кирхоп, какво се случва с съвместните екипи за разследване? Продължават ли да работят? непрекъснато повтаряме колко са важни те за полицейското сътрудничество в е, Европейският съюз, а пък не получаваме нова актуализирана информация. По въпроса за киберсигурността отново чухме, че няма резултати за конкретни мерки. Имате ли какво да ни кажете? Пак повтарям, че имам много е интересен доклада, но за съжаление няма глобален подход в областта на киберсигурността, а по-скоро се ограничава с преследване на конкретни индивидуални прояви. През юни тази година и слушахме Европейският съд който заяви недвусмислено, че задържането на лица без конкретно конкретни обвинения към тях е в разрез с Европейската харта. Да, нищо обаче не чухме във вашия доклад за това дали тази, дали тази това становище, тази резолюция на Европейският съюз, на Европейския съд, се отрази по някакъв начин на вътрешната стратегия за сигурност. Не чухме от вас нищо конкретно за това, как ще се подхожда към задържането на подсъдими и заподозрени, за да се избегне противоречието с тези ясни правни становища нищо не чух, а ако игнорираме, ако си, си затова правим оглушки пред взето съдебно решение, това е просто несериозно. Благодаря. Не става дума само за доклада, а и за подготвеното съобщение. Искам да попитам относно а, джихадистите, а, които а, биват връщани. Няма съмнение, че те работят с криминални организации и всъщност тяхното връщане означава те да бъдат арестувани като престъпници. Какво е становището на Комисията по основните права по този въпрос? по отношение на спешните случаи, на проблемите, например с ебола, които стигат до Европа. Какво е сътрудничеството между Генерална дирекция Холм и другите дирекции и институции, за да се предотврати това? Можехме да го предвидим още преди няколко месеца и всъщност ЕС не предприе нищо, за да спре тази заплаха. Какви мерки са взети, например, за да бъде уведомен персоналът на летищата за създалата се ситуация? Искам да попитам също относно сътрудничеството в областта на правораздаването. Какво става, когато някои правни системи в рамките на ЕС, които се занимават с престъпници, например случаи с данъчни измами и корупция, Какви мерки са взети, за да се предотврати и да се осигури правосъдие по такива случаи в държавите членки? В Германия случаят на Бърни Екластин и постановената присъда по, по това производство ще има влияние. какво е въздействието на мерките за спестяване в държавите членки, които са изключително наказани, така да се каже, от тези мерки за спестяване. Какво се случва по отношение на координацията с киберпрестъпленията и така нататък? You, Благодаря, госпожо Гомес. Госпожа Мецола. Благодаря. Обикновено бих искала да говоря на малтийски, но няма превод, за това ще говоря на английски. Благодаря, господин Сорека. Благодаря, че дойдохте днес при нас. Ще се съсредоточа към борбата срещу радикализацията. Много европейски граждани пътуват в конфликтни зони, за да се присъединят към бойците там. И в Европейския съюз се провежда голяма пропаганда и набиране на такива бойци. ЕС е работи по въпроса за борбата с такива екстремисти. Създадена е мрежа за борба с този проблем. Някои стъпки са вече са предприяти по отношение на радикализацията и дерадикализацията. Но този въпрос е много спешен и трябва да предприеме много по-спешни действия в тази област, като запазваме основните права, доколкото е възможност. Нашите служби трябва да се заемат също с тези въпроси, преди те да излязат от нашия контрол. Госпожа Мацола, благодаря. Много благодаря. Благодаря ви, господин Сурека, за чудесното представяне. Съгласна съм обаче с казаното от господин Албрехт. Има много неща, които се казват и се повтарят, но са с много общ характер, общи приказки, с други думи. Имам конкретен въпрос, свързан с чужестранните бойци. Дори съм чувал, че има чешки или словашки бойци, които се бият в Украина. И това е престъпно деяние. Какво ще направим с тях? Как ще постъпим, ако те решат да се върнат в своята страна, членка на Европейския съюз? Нещо друго сега свързано с по-доброто сътрудничество. По време на лятната вакансия си поставих за цел да видя дали има подобрение, е, постигнато благодарение на сътрудничество в е, областта на дейностите на чешката полиция, чешките право прилагащи органи. Знаех, че има обмен на информация, знаех, че има смесени обучителни програми и така нататък. Но Нека да ви кажа, че обменът на информация, например, между чешката и немската полиция протича за 90 дни. Как това е възможно в днешния 21 век, къде когато има интернет? Затова искам да попитам за каква точно новаторска дейност говорите във вашия доклад. Може ли да ми ги пратите по имейл, за да видя списъкът на тези нови технологии, които са въведени в употреба през последните 4 години? Благодаря. Очаквам отговор. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση του κυρίου Σορέκα. Благодаря. Мисля, че при всички случаи трябва да проведем този дебат. Имам три забележки. Определени южноевропейски държави се намират в условията на криза. Те срещат все по-големи трудности в осъществяването на сътрудничеството. Какво можем да направим по този въпрос? Прилагането на политиката в държавите членки е много важно. Именно това питам. По, относно престъпленията, свързани с околната среда. Държавите в криза имат по-низко съзнание за опазване на околната среда. Как... Тоест, по отношение на мерките, които трябва да се вземат. И Трето, положението в съседните ни държави. Има все повече бежанци, а Европа просто си седи, дискутира и говори как бежанците трябва да се поделят в категории. Трябва ли да ги приемаме директно или трябва да ги пренасочваме към друга държава? Така с едната ръка даваме, а с другата вземаме. И проблемите се задълбочават все повече. Госпожа Спинали. Mrs. Спинали. A proposito, grazie, a proposito del contributo che il Parlamento. Un Благодаря. По отношение на Европейския парламент, аз се питам дали а, това не трябва да бъде обсъдено и с Комисията по конституционни въпроси. Това трябва да се превърне в а, практика, а не нещо спорадично. А, Временната комисия по а, организирана престъпност. Това е комисията Крим. Тази комисия извърши много важна дейност, подготви добър доклад. А аз се питам дали не трябва да създадем подобна комисия и сега, като комисията Крим. И вторият ми въпрос е какво е значението на една такава а, комисия по време на работите, свързани с вътрешната дейност. Това е изключително важно за Италия, но проблемът с мафията е и европейско явление като цяло. Нека си припомним, че много магистрати в Италия получават смъртни заплахи. По отношение на чуждестранните а, бойци, въпрос, който вече а, обсъдихме, аз искам да отправя една покана. А, знаем а, какво се случва в а, Штатите. Защо? но в Европа също имаме таки, такива случаи. Вече познаваме някои случаи на предаване. Но има основни права, които трябва да спазваме при всички случаи. Нали, Благодаря ви, госпожо Спинели. Госпожа Бержият. Благодаря, госпожо председател. Да, наистина, много се вълнуваме от сигурността, от закрилата, от защитата на нашите граждани, които имат право на такава грижа. Разбира се, да не забравяме и основните права на всички наши граждани. Знаем, че понякога и все по-често всъщност мерките за сигурност се сблъскват с основните права и свободи Няма да се разпростирам. Само ще дам, ще, ще спомена два-три случая за потъпкване на правилата за личните данни. А това е част от нашата дейност за опазване на личното пространство. Личното пространство също е част от вътрешната сигурност. Така че, съжалявам, че трябва да се изразя грубо, но вместо непрекъснато да си чешем езиците, трябва да се заловим здраво на работа и да започнем да си сътрудничим с други международни организации като ООН, както и с представители на гражданското общество, с агенции за основни човешки права и така нататък. Така че искам да попитам накратко, кога ще имаме оценка на, от страна на комисията за това до каква степен потъпква основните човешки права нашата политика за вътрешна сигурност. И така, нещо друго. Бих искала да попитам следното. Много съм изненадана, госпожо председател, и това ще, с това ще приключа. Изненадана съм, от факта, че твърдим, че излизаме от политическата и економическа криза. На какво всъщност се основава това твърдение? Защото всички статистики, с които разполагаме, всъщност опровергават това твърдение. Нека най-малкото да си спомним за е, цифрите за безработица и бедност. Благодаря. Интерна veiligheidsstrategie onder andere is gericht op het voorkomen van във връзка с стратегията за вътрешна сигурност, трябва да говорим за предотвратяване на проявите на радикализъм. И искам да поставя няколко въпроса. Колко са привържениците на радикализма в ЕС и какво е тяхното нарастване? Граничният контрол – Държавите членки имат задължения във връзка с правосъдието и опазването на националните граници. Може би държавите членки трябва да имат възможност да контролират до някъде границите и за да могат проявите на ислямизъм да бъдат предотвратявани. Благодаря за, на всички колеги. Господин Сорека, бяха ви зададени много въпроси, а времето за отговор е малко. Затова бих искал да ви помоля да отговорите на колкото може повече въпроси. Европейският парламент а, прие резолюция във връзка с предишният период а, за вътрешна сигурност. Ние приехме резолюция, в която се е, казваше какво трябва да се направи и какво трябва да бъде взето предвид в бъдещата стратегия за сигурност. Господин Сорека, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам сърдечно да благодаря на всички членове на тази комисия, които взеха думата. Те изразиха своите становища, притеснения, а именно това е целта на нашата инициатива. Искам да повторя, че този доклад има амбицията да представи инициативата предприета на ниво на ЕС, а не на национално ниво през последните 4 години. Ние искаме също да започнем дебата, а не да го завършим. Няма все още написан текст. му обратното. Новата стратегия за вътрешна сигурност, да не я наричам ISS, както каза господин Киркоп, тази стратегия ще бъде написана през 2015 година. Процесът е първа започва. Именно тези документи, които вие преглеждате, са първите становищата, вашите притеснения, които чух, те са само предварителни, предполагам. Това е първият принос на тази комисия към усилията на Европейската комисия. Искам да подчертая необходимостта от събирането на тези становища и представенето им пред новия състав на комисията, който се надявам да започне работа след няколко месеца ще бъде много важно да се върнем към тези проблеми, както и планира председателят на тази комисия. Искам да потвърдя, че започнахме публични консултации. Всички са поканени да участват в тях. ще организираме конференция на високо ниво и председателството на тази комисия е поканено да участва в нея. Службите на комисията са готови да дойдат по всяко време и да обсъждат с тази комисия по какъв начин ще бъде дефинирана вътрешната стратегия за сигурност. За нас това е само отправна точка. Това е краят не е началото на краят, а така да се каже краят на началото. Ако ми позволите, ще кажа, че някои от изказаните становища са подобни. Затова ще опитам да отговоря заедно. Господин Кирков спомена три проблема. Тези три проблема ще бъдат обсъждани на, по време на конференцията на 29 септември. Трансграничното сътрудничество, борбата срещу тероризма и киберпрестъпленията. Ние сме напълно съгласни, че тези компоненти несъмнено са най-важното предизвикателство през следващите години. Двама члена на комисията споменаха съвместните екипи за разследване ние сме съгласни, че това е едно от, наши, че това е едно от най-големите постижения, а, които комисията постигна през миналите години. А, службите на комисията подкрепят Евроджаст, Европол. Този, като по тези въпроси бяха представени доклади. Ще направим още повече. Обсъждаме с Европол, провеждаме дискусии с Европол, за да създадем възможност за, кооперира, за кооперирани дейности с Евроджъст по отношение на общите екипи за разследване. Също така се опитваме да осигурим финансова подкрепа за следващите години. Непременно ще се върнем към този въпрос и ще го обсъждаме в предстоящите месеци. По отношение на радикализацията, вероятно знаете, че комисията възнамерява да въведе тази е, много важна инициатива. Ние възнамеряваме да съберем експерти от различни области, за да можем да продължим с тази много важна инициатива. Така нареченият Knowledge Hub, според нашия план, ще бъде реализиран през следващата година. По отношение на чуждестранните бойци, както ги наричаме на нашия жаргон, това е един изключително обезпокоителен феномен. Службите на комисията си сътрудничат тясно с координаторите за борба с тероризма. Най-съществените притеснения, като аз работя вече няколко мес, месеца по отношение на дефинирането на действията, които следва да се предприемат на национално ниво, но също така, вероятно и на европейско ниво. Във връзка с това Европейският съвет подкрепи тази инициатива на последната си среща. Ние също така се грижим за това правилата за функциониране на Шенгенската информационна система да бъдат спазвани от държавите членки, когато става въпрос за чуждестранните бойци. Господин Албрехт, и аз съм съгласен с него, ясно показа, че докладът е доста общ и според мен господин Албрехт не може да бъде другояче. Можехме да посочи много действия, но този доклад е общ. Той е началото на други наши доклади, които агенциите и службите представят периодично. По отношение на киберпрестъпленията, трафика на хора. Този доклад има амбицията, амбицията да представи едно общо виждане как ще бъдат изпълнени разпоредбите на предишната стратегия за вътрешна сигурност. Съгласен съм с вас, че киберпрестъпленията са вероятно най-същественото предизвикателство в тази връзка. Няколко членовете на комисията споменаха концепцията за събирането на данни. По отношение на решението на Европейския съд от април, ние все още се опитваме да анализираме въздействието, влиянието му. Това е много важно решение, и във всички свои изказвания и на пленарни заседания, и в тази комисия се поставя въпросът, който трябва да бъде решен от следващия състав на комисията относно баланса между защитата на основните права и защитата на данните и съответно тяхната връзка с проблемите на сигурността. Този, нашият доклад е свързан с решението на съда, но за момента нямаме окончателна позиция. Госпожа Гомеш спомена синергиите, необходимостта а, от координация с други политики. Ние сме напълно съгласни. Вътрешната сигурност, концепцията за нея трябва а, да бъде изпълнявана така, че да взема предвид влиянието на всички политики в рамките на Съюза а, и стратегията за вътрешна сигурност. Всички служби бяха поканени да вземат участие а, в тази работна група. Ако ми позволите дефиницията, идеята е веднъж годишно да бъдат събирани и обсъждани всички гледни точки на заинтересованите страни. Нашата идея е да съберем тези идеи и, ако е необходимо, да променим посоката, по която се движи тази стратегия. И накрая госпожа Спинели спомена действията на Комисията за борба с престъпленията. Смятам, че това е много важна дейност. В нашия доклад, но най-вече за бъдещата стратегия за вътрешна сигурност, имаме амбицията да вземем предвид 25-те точки, посочени в резолюция 2636 на парламента. Госпожо председател, съзнавам, че не мога да отговоря на всички въпроси, но както казах, нашето намерение е да се върнем тук по всяко време. когато според вас и според вашето председателство е необходимо участието на комисията. Благодаря, господин Сорека. И ще, работата ще продължи и дискусиите по тези въпроси също. Сега преминавам към следващата точка от дневния ред. И това е споразумението между ЕС и Австралия относно обработка и предаването на резервационните данни за пътниците, което влезе в сила на 1 юли 2012. Ние една година след влизането в сила беше изготвено съвместно становище и което беше представено през август 2013. Комисията ще представи основните си е, основните резултати. Госпожа Заповядайте, господин Сорека. Още веднъж имате думата. Благодаря, госпожо председател. Нека да благодаря отново за възможността да ви представя изводите от миналогодишния преглед на споразумението между Европейския съюз и Австралия относно резервационните данни. Австралийските данни австралийските власти заслужават специална благодарност за професионалната си работа и професионалния си подход към процеса за резервационните данни. И така съвместният преглед бе проведен в Камбера август месец миналата година Европейският екип се представляваше от шестима души, с, е, е, водени от е, специалист по въпроси за опазването на резервационните данни. Резултатът е, че за влиза в действие споразумението на 1 юни 2012 година. Това е историята на събитията. Така че започват още тогава да се събират лични данни за пътниците и съответно трябва да се вземе да се предприеме правно действие. Изпратихме въпросник на е, австралийските митнически служби, който те попълниха и всъщност след това се превърнаха в нашият основен събеседник, е, партньор по време на преговорите. Главните изводи от прегледа посочват на първо място, че няма директни полети от е, никоя страна на Европейския съюз до Австралия трябва да има винаги прекачване в някоя трета страна, което осложнява процеса, тъй като трябваше да включим представители на трети държави. По въпроса за обхвата на споразумението няма никакви пречки за използването на тези резервационни данни в, за целите на борбата против тежки престъпления като тероризъм, например. Имахме някои малки разминавания относно дефиницията за това, кое според австралийските митнически власти се счита за особено тежко престъпление. След това, по въпроса за самото споразумение относно заличаването, електронното заличаване на данни, които не са упоменати в нито един от елементите, от 19-те елементи на споразумението, също бе част от новото издание, бе разрешен с други думи въпроса. И накрая всички членове на споразумението се прилагат до граждани на всички държави, на всички държави членки без никакви дискриминационни изключения. Както си спомняте, споразумението подчертава така наречените чувствителни данни за някои пътници и получихме потвърждение от австралийската страна, че те никога не са включвали този вид данни в обичайните си проверки. И така, накрая цялото наше споразумение бе включено в сървера, който управлява електронното събиране на данни и който след това ги разпределя съгласно нуждите. Проведоха се съответните аудити, за да се разбере точно кой и кога има достъп до въпросния сървър и съответно получихме желаната информация и включихме в доклада за прегледа. В заключение можем да кажем, че австралийската страна изпълнява споразумението както става ясно от одита проведен през октомври месец 2012 година, чието изводи бяха задоволителни. Знаем, че в момента се провежда друг такъв одит. Получих потвърждение от австралийската страна също така, че не са получени до момента никакви оплаквания от граждани за начина по който са използвани техните лични данни от страна на австралийските митнически власти. И така сега преминаваме към достъпа австралийската страна е получила искания за предоставяне на данни, но никои данни всъщност, които се изискват, не са включени в рамките на нашето споразумение. И накрая член 15 подчертава, че всеки гражданин има право на лични данни, и на опазване на тези лични данни и следователно на получаване в 30-дневен срок на отговор на евентуално подадена заявка, ако това не е така. Е, и така, по въпроса за административно-правните процедури за обещетение, такова се полага на всички граждани. По силата на австралийското законодателство всички лица имат право на правно обещетение в случай на правонарушение, допуснато срещу тях. Такъв случай до сега не е регистрирал. И в заключение австрийските власти твърдят, че те използват само законни, власт, само законни методи, когато имат нужда от достъп до тези резервационни данни, които са предвидени в е, споразумението. Им, само две препоръки бяха формулирани за по-нататъчно подобряване на работата по споразумението. На първо място за намаляване на срока, в който австралийските власти могат да задържат личните данни. И на второ място, че европе... австралийските митнически власти трябва да споделят с европейските власти всички аналитични данни, които са извлекли от досието на някой конкретен пътник. И така, заключението е, че Австралия спазва споразумението и определено заслужава похвала за чудесното сътрудничество с европейските власти по въпроса за достъпа до регистрационните данни на пътниците. Това е от мен. Оставам на разположение, ако има въпроси към мен. Благодаря. Благодаря ви, господин Сорека. Ще дам сега думата на госпожа Инвелт, която бе докладчик по този доклад. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Сорека, за вашето представяне и за доклада. Смятам, че тази оценка е много важна, защото тя е първата по това споразумение. Ние го приехме, подкрепихме споразумението с Австралия и казахме, че това е приемливият минимум. За съжаление, от тогава приехме още едно споразумение, което според мен не покрива минималните стандарти. Ако погледна списъка с другите държави, които в момента искат предоставяне на данни за пасажирите, ще се види колко е важно да имаме правила. Мексико, Корея, Япония, Саудитска Арабия, Катар започнаха да събират пасажирски данни миналата година а други държави, които очакваме да го направят Аржентина, Куба, Бразилия и още много други. Въпросът е много важен. Радвам се, ако комисията заключи, че са направени големи усилия, за да бъде споразумението приложено ефективно. Има точки, които търпят критика и могат да бъдат подобрени. Първо, казахте, че данните трябва да бъдат съхранявани за колкото може по-кратък период. Малко съм объркана, защото това е един от стандартните принципи на споразумението. Защо смятате, че австралийските органи за, а, съхраняват данните за по-дълъг период от необходимото? Второ, вие заключавате, че информацията, която идва от тази система, трябва да бъде споделена по по-достъпен начин. Този въпрос е много важен, защото като гражданин на Нидерландия и ако се върнем към драматичните, трагични събития с самолетът, който беше свален в а, а, Украина с много нидерландски граждани на борда, ще видим, че това е ключов момент, който трябва да бъде подобрен. Имам още няколко въпроса. Разбрахме, че австралийските власти възнамеряват, както те казват, да подобрят точността на данните. Добре звучи, обаче това означава, че те ще наложат задължение на превозвачите да проверяват точността на личните данни. И, но именно това е принципът за събиране на пасажирските данни. Там се казва, че само данните събрани в рамките на търговския процес могат да бъдат използвани. Превозвачите не са публични органи. Те не могат да бъдат задължавани да проверяват точността на данните. Искам да знам дали комисията е запозната с програмата за точността на данните, дали сте говорили с австралийските власти, какво ще предприемете, ако те продължат с този процес. И моят последен въпрос ще бъде направена по-задълбочена оценка на споразумението 4 години след влизането му в сила. Там ще бъдат оценявани не само техническото изпълнение, но също така дали има оправдание, обосновка за това масивно събиране на данни. в скоби искам да спомена и за отмяната на директивата за държането на данните, което е свързано с обсъжданото споразумение и доклада за неговото въздействие. Както казах, споразумението ще бъде оценено и съответно ще се занимаем и с обоснованото, с необходимостта и пропорционалността от събирането на такива масиви от данни в рамките на споразумението. Комисията трябва да започне с оценката в рамките на 65 дни след влизането в сила, но ще бъде добре тази по-задълбочена оценка да започне още от сега. Дали комисията вече е започнала защото вече съществуват дори някои анекдоти, от които става ясно, че това масивно събиране на данни не е обосновано. И в крайна сметка трябва да имаме предвид решението на Европейския съд и директивата за съхраняване на данните. Господин Киркоп, заповядайте. Благодаря на комисията за представянето. И наистина съм на мнение, че чудесно, че имаме възможност да правим преглед на прилагането на споразумение, което вече действа. Има други действащи споразумения, включая това, по което аз съм докладчик, както и самото европейско споразумение за достъпа до личните данни, кои на които не се правят такива периодични прегледи. Нека да напомня на всички, че им, има заплаха за световната сигурност и следователно резервационните данни, изобщо данните, личните данни на пътниците са изключително важен източник на информация. 14 държави членки в а, момента имат отделни споразумения за личните данни. Надявам се, че няма това да се превърне в селва от индивидуални споразумения за всяка държава, за две държави по-отделно и така нататък. И накрая да кажа, че получихме много ясни и пълни пояснения. А въпросите, които чухме от госпожа Индвелд, наистина са смислени и аз също смятам, че е добре комисията да ни предоставя малко по-задълбочена информация за въпросите, които днес а, поставихме и за в бъдеще да ни предоставят именно такава информация, каквато днес чуха, че искаме. С други думи, ясно е, че имаме нужда от такива споразумения за достъп до личните данни, но те да не са произволни, а да се подкреп, подчиняват на целите, които преследваме. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Да кажа и аз, че докладът е изработен в отговор на повдигнати въпроси. Повдигнати въпроси от австралийската преговаряща страна. Затова именно докладът е, може би, не чак толкова задълбочен, колкото ние бихме искали да бъде той като законодателна институция. По въпроса за това колко дълго време трябва да бъдат съхранявани данните, наистина този въпрос е секретен, поверителен и съответно отговорът е такъв. Няма защо да искаме такъв отговор, защото всъщност не се знае точно каква информация се съхранява и коя част от тази информация се съхранява по-кратко и по-дълго. Не, се, не става ясно от доклада кои данни точно се използват и кои данни се прехвърлят. Именно тази неяснота смятам аз за неприемлива. Имаме ясни правила за това, кои държави, кои трети страни могат да получават информация за нашите пътници и кои държави могат да бъдат такава трета страна. Не всички държави могат да получават данните, които австралийските власти събират в по силата на споразумение, изключено с нас. Освен това, освен митническите власти, има и други власти в Австралия, като например разузнавателните служби, които може и имат право според законодателството да съхраняват данните в по, за, за по-дълъг период от време. И това смятам аз, че е неприемливо, тъй като не е в обсега на нашето споразумение. Нещо друго, което не пише в доклада, въпреки че е публикуван юли тази година, не е, значи включено и тук съдебното решение от това лято, където ясно се подчертава, че задържането предварителното задържане на заподозрени лица без конкретно обвинение срещу тях е в разрез с хартата. Как смята комисията? да се справи от сега нататък с този въпрос. Защото ако продължаваме, така както всъщност продължаваме с това споразумение, в крайна сметка сме в конкретно правонарушение на конкретно европе... съдебно решение. И това може, вярвайте ми, може отново да ни доведе до съд, ако някой ни заведе дело срещу нас по този параграф. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Мога да подкрепя много от нещата, които, казаха господин Алб... които каза господин Албрехт. Искам да започна с една немска поговорка. Когато, когато двама души правят едно и също нещо, то никога не, не е правено по един и същи начин. Ако сравним различните споразумения за пасажирските данни, има съществени разлики и за съжаление от наша гледна точка, от моя гледна точка, другите споразумения не са по-добри от това с Австралия. Дори са по-лоши. Що се отнася, например, до сроковете за съхраняване, за предоставянето, за предаването на данни на трети държави и така нататък. И за да се каже нещо позитивно за доклада на комисията, трябва да се подчертае, че в този доклад са включени много от нещата, които ние поискахме. Две неща. На първо място започнахме с дебата за борба с тероризма. Искахме да откриваме тероризм, терористи, но също така и а, извършителите на тежки престъпления. И искам да попитам колко престъпници или поне колко обосновано за подозрени лица са били открити, колко от тях са били обвинени, доколко тази мярка е ефективна и пропорционална. Събират се стотици хиляди данни, а какъв е ефектът? Какво, какво от всичко това ни осигурява безопасност? И ако съществуват обосновани, надявам се, обосновани случаи на заподозрени лица, в колко случаи се е стигнало до обвинение и присъда. Ко... Дали става дума само за борба с терористи и извършители на тежки престъпления или тези данни се използват и за неща, които първоначално не са били предвидени? Ние ще ми позволите още едно изречение да кажа за предишната дискусия за чуждестранните бойци. Защо ги наричаме foreign fighters? Ами това са граждани на нашите държави. Германци, британци, които в някакъв момент са станали ислямисти, радикализирали са се и сега ние дискутираме дали трябва да им позволим да се върнат. Вместо да дискутираме какво не върви в нашите държави, така че хората да тръгват по този път. Имаме много работа и трябва да кажа, че задължително се нуждаем от такава мярка, за да гарантираме безопасността на хората в Европа. По отношение на споразумението с Австралия, това за мен все още не е ясно. Благодаря. Имам още пет колеги, които искат да вземат думата. Ще ги прочета имената. Гиом, мистер Фос, мисис Анст и мисис Пинели. And I close now the, the... Сега, това е списъкът, окончателният списък. Имаме 15 минути и искам да ви помоля да се придържате към време за изказване от 2 минути, за да можем да приключим и да се изкажат всички.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 Бих искала да задам няколко въпроси относно споразумението между Европейския съюз и Австралия. Какви гаранции имаме, че чувствителната информация няма да бъде предавана? Има някои много лични, много чувствителни а, данни. Може а, да има данни, свързани с а, религиозна принадлежност това е чувствителна информация. Каква гаранция имаме, че тази информация а, ще бъде а, заличена? Трябва да съзнаваме винаги каква е целта на това споразумение. Целта е борба срещу престъпността, срещу тероризма. В рамките на борбата срещу а, тероризма, м- щем не щем, събираме данни. Виждаме, че има хора, които отиват в Сирия, които се превръщат в бойци. Информацията а, трябва да бъде пълна, да, но по някой път става въпрос до вероисповедание на тези лица. Аз искам това да бъде заличавано. Балансът е много, много труден за постигане, много крехък. Също така бих искала да знам още едно нещо в връзка с данните, които могат да бъдат поделени с трети страни. Кои са тези трети страни? Европейският съюз упражнява ли контрол върху данните, които се изпращат на тези а, трети страни по силата на това споразумение? И тези трети а, страни обвързани ли са с а, условията, които а, са наложени съгласно това споразумение относно сроковете на съхраняване на информацията и други условия? Ние имаме споразумения с Австралия. Да, това е така, но може би третите страни, на които Австралия евентуално изпраща данните, не са обвързани с тези условия когато Европейският съюз упражнява контрол, упражнява ли и Австралия реципрочен контрол спрямо данните от Европейския съюз? Благодаря, госпожа Гийом. Благодаря. И аз съм на мнение, че споразумението се прилага правилно и освен това е от изключително значение за бъдещето и за начина по който оценяваме други такива споразумения що се отнася до основните условия, гаранциите към човешките права, бих искала да задам два въпроса. За информацията на първо място, която се споделя с трети лица. Кои са тези трети лица, тези страни? Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Имам усещането, че ще се наложи да говори много повече за сигурност във връзка с това законодателство, защото споразумението не подобри сътрудничеството ни с Австралия. Трябва да продължим работата в тази посока, ако искаме да се борим с тероризма и тежката престъпност. Необходим ни е анализ на данни. Разбира се, въпросът остава доколко Какви са границите? Доколко имаме право да продължаваме при събирането на данните? Има и решение на Федералния конституционен съд в Германия. Но имаме една възможност да се борим с тероризма и тежката престъпност, а именно събирането на данни. Споразумението с Австралия явно според оценката работи добре. За мен това е удовлетворително. Има, разбира се, и неща, които в бъдеще трябва да подобрим, да обърнем по-голямо внимание. Например, това, което каза господин Албрехт за третите страни, с точността на данните или изобщо как стои въпросът с предоставянето на тези данни. Въпреки това имам усещането, че най-малкото или поне в тази област сме успели да направим първите стъпки, да наложим един минимален модел за събиране на данни, който явно работи на практика и е, води до ефективност. Вероятно, е, трябва да направим малко по-финни настройки, но вярвам, че постановеното от съда, нещата, които могат да бъдат подобрени, са важни и следователно трябва да бъдат изпълнени в сътрудничеството с Австралия. Госпожа Ернст. Благодаря. Първо искам да кажа, че се радвам, че такъв доклад съществува. Това споразумение за пасажирските данни е важно, ефективно и би спомогнало за решаване на някои от проблемите. За съжаление обаче, според мен, случаят не е такъв. Конкретно, ако са предотвратени терористични атаки, колко са те? Колко самолета са били спасени от сваляне? Бих се радвала, ако бъде отговорен на тези въпроси, защото в противен случай това споразумение няма смисъл. Да, набрали сме голям масив от данни, за които обаче няма достатъчно добра обосновка. Трябва да бъде направена оценка в тази връзка. А какво става действително с данните? Този въпрос не получи отговор. Какво ще става, когато тези данни бъдат съхранени? Как, как се предават те? Това са неща, които като че ли заобикаляме, а това не ни помага. Дали основните права ни дават, дали, обосновават събирането на такива данни? По отношение на решението за данните, за мен това е много важно, Днес в 14.30 ще говорим госпожа Малмстрем за решението на Европейския съд, за събирането на данни. Всичко това трябва да бъде разгледано в критична светлина. Тези договори са свързани с събирането на данни, те се базират на тях и трябва да бъдат подлагани на критична оценка. И третата точка, по която искам да задам въпрос. Австралия е част от развитите дър, държави. И тогава искам да попитам, защо са ни необходими все още споразумения с други държави? Този въпрос не получа отговор. Sarò brevissima, perché Ще бъда много кратка, Вече бе казано по-голяма част от това, което и аз самата мисля. Господин Алберт, госпожа Зипер, всички говореха важни точки. Над 30 август по време на съвета имаше препоръки това споразумение с Австралия да бъде а, прието възможно най-скоро. Комисарият Маумстрем в последствие даде да се разбере, че това споразумение е модел на това, което трябва да представлява Европейското споразумение за събиране на данни. Това беше казано най-вече в контекста на миграцията. Бих искала да си припомня какво беше казано от заместник председателя Таубрехт. Имаме решение на съда от 8 април. В това решение се казва, че съхраняването на а, данни след един определен срок е а, незаконно. Благодаря. Thank, thank you, Благодаря, госпожо председател. Ще бъда възможно най-кратък и подробен същото време, ако е възможно. За, първо от госпожа Инфелд искам да започна като бивш докладчик по въпроса. Благодаря за въпроса, който ми зададе. Ние също сме на мнение, че това е конкретно споразумение. И бихме искали да подчертаем първо по повод на нашите собствени препоръки, Казахме вече, че когато приканваме австралийските митнически власти да съхраняват информацията възможно най-кратко време, това не е свързано с 16 член от споразумението, където се казва, че има право съответната а, държава да съхранява данните в един определен срок, ако това се дължи и така нататък. Но в нашия конкретен случай това не е така. Тук, в това споразумение с австралийските митници, не се предвижда този 5 годишен срок на съхранение. Може би знаете, че в началото на тази година проведохме симпозиум където участваха австралийски експерти заедно с Европол, Евроюст и специалисти от държавите членки, където всъщност отново изразихме желание за споделяне на тази събрана информация. Става дума за споделяне на информация, за ползване на информация от специалисти от специалисти и в държави, където има такива специализирани отряди. По въпроса за точността и надежността на събираните данни нямаме информация за такава програма, за каквато вие ни питате, за това ще трябва да е, проучим малко повече и отново ще ви ще се свържем с вас. За в бъдеще, разбира се, че няма да чакаме до последния момент преди да дадем начало на оценка за въздействието на някое споразумение. Разбира се, че непрекъснато оценяваме прилагането на дадено споразумение, на всички съществуващи споразумения всъщност. Това ни дава сведения за това как се прилагат споразумението в годините и месеците извън конкретната проверка, преглед на състоянието. Нещо сега малко по-конкретно, свързано с нашият дочетен доклад, където пишем изрично, че австралийските митнически власти заявяват най-отговорно, че не са предоставяли данни на други, трети страни. Това го пише ясно на 16-та страница от нашия доклад. Тук трябва да уточним, че няма резервационни данни от общ характер, които да са били предоставени на трета държава. Има, разбира се, информация, която се предоставя в някой конкретен случай, ако се търси някое конкретно лице по някакво конкретно преследване. И накрая, по въпроса за необходимостта и ползата. Ако погледнете приложение C, където са разписани конкретно под номера престъпления, които са предотвратени или разкрити именно благодарение на а, този на това споразумение, то тогава ще си извадите сами изводите за ползата. И накрая за това дали се унищожават веднага събраните данни да, имаме информация по този въпрос и я посочих в доклада и в предходната презентация, която направих малко по-рано тази сутрин. Благодаря. 30 uh, секунди. За втората оценка след 4 години не съм сигурна какво означава това. Според мен тази оценка трябва да бъде насочена към това колко по-безопасни сме станали. И забележката на господин Фос, че светът е станал много по-опасно място, откакто от, от, приехме това споразумение, но много по-важно за споделянето на аналитични данни. Говорихте за отдели за информация за пасажирите, а ние говорим за споделяне на данни, които вече са били анализирани не става въпрос за отдели за информация за пасажирите. Става въпрос за споделяне на данни с агенции за безопасност. Това трябва да бъде оценено. Благодаря. Благодаря. Да, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Не искам да оставя въпрос на госпожа Интвард без отговор. По отношение на следващата оценка. Когато а, споменах и така казах, казах, когато говорих за ята и као, ние това означава, че ние е, поддържаме връзки с американци и канадци и е, си сътрудничам е, постоянно с тях. Задавам им въпроси как се прилагат множество споразумения. Не става въпрос само за процеса на изготвяне на общата оценка. Не става дума за няколко месеца, а на всеки три месеца. По втората точка явно не съм си изказал ясно. Говорим за аналитични данни, които трябва да бъдат споделени с правоприлагащи органи. Например, Европол, Евроджаз. Това е именно което сме поискали от австрийските власти. Благодаря господин Сорека за информацията, за вашето сътрудничество на днешното заседание. Благодаря колеги за активното участие. Ще продължим